Добре дошла отново, госпожо Върховен представител и заместник представител на Европейската комисия. Сега ще чуем изявление на върховния представител на за среща на върха на източното партньорство. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да говоря пред вас за среща на върха на източното партньорство, която ще се проведе в края на тази седмица. Господин председател, парламентът винаги е подкрепил източното партньорство. Аз приветствам личния ви ангажимент и искам да отдам дължимото на колегата Стефан Фюле за огромните усилия, които е положил, за да подкрепи източното партньорство. Укрепването на отношенията с нашите съседи е ключов приоритет. В началото на своя мандат казах, че това е първият приоритет за Европейския съюз по който трябва да бъдем оценявани. Източните ни партньори се промениха сериозно през последните 20 години. Ето защо трябва да я е помогнем да продължи процеса към, на демократизиране и преминаване към пазарна економика. Това е не само в техен, но и в наш интерес. През май 2009 година започнахме източното партньорство като рамка, в която да изграждаме политически и економически връзки с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украина. Постигнахме немалък напредък през последните две години и укрепихме отношенията с тези партньори тази година. Искаме да приключим преговорите за споразумение за асоцииране с Украина, в това число дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия. Имаме за цел да започнем преговори и за подобно споразумение с Молдова и Грузия. Освен това, постигнахме напредък по мобилността, план за действие за визите с Украина, Молдова и споразумение за улесняване на визите а, и а, за реадмисия. Искаме да започнем подобни преговори с Армения, Азербайджан и Беларус в бъдеще. Във Варшава ще се срещнем в контекста на тези взаимоотношения. Партньорството е, е и връзка между народите. Аз подкрепям усилията на парламента за силване на връзките с източните партньори за създаване на парламентарната асамблея Евронест. Създадени са организации в рамките на гражданското общество. Стефан Фуле ще участва в тези мероприятия. През последните години повече от 2000 студенти и учени от страните от източното партньорство получиха финансиране за посещение на Европейския съюз. Това партньорство се основава на взаимна отговорност и на общо зачитане на принципите на демокрация, свобода и върховенство на закона. Нямам съмнение, че ще се потвърди нашето очакване да вървят по пътя на демокрацията. Нашите партньори се намират на различни етапи и ние трябва да им помогнем. В началото на месеца аз казах ясно на Украина, че зачитането на демокрацията и върховенството на закона, в това число правото на справедлив и честен процес, като основа на нашите бъдещи взаимоотношения. Стефан Фюле и аз се сме разтревожени от делото срещу Юлия Тимошенко и други членове на нейното правителство. Както вече казах, Стефан работи тясно с Украина през последните месеци, за да каже това е ясно и да се развиват взаимоотношенията, за да се върви напред. Ние категорично изразихме своето осъждане на нарушаването на правата на човека в Беларус след последните президентски избори. Наложихме санкции срещу режима и назоваваме за незабавното освобождаване на всички политически затворници. Заедно с това засилихме и увеличихме своята помощ за гражданското общество. След преразглеждането на политиката на съседство основен елемент Европейския съюз да обвързва своите дейности с усилията за реформа на партньорите. Това означава повече финансова подкрепа, по-тясно политическо сътрудничество, економическа интеграция за онези партньори, които предприемат сериозни реформи. Това е което наричаме повече за повече. Друг важен елемент на тази политика е подкрепата за неправителствени организации с изграждането на партньорство в гражданското общество. Ние можем да направим това чрез новият инструмент за гражданско общество. Работим за изграждането на нови инструменти, за да подкрепим тези е, тенденции и благодаря на депутатите, които дадаха своите съвети. Господин председател, конфликта в региона на Горно Карабах, Приднестровието и така нататък са пречка пред напредъка. Очаквам източните партньори да положат максимални усилия за мирно уреждане на проблемите, така както ние полагаме усилия за преодоляване на предизвикателствата, с които са свързани тези конфликти. През август Съветът прие препоръките на Филип Лефор за Кавказ и Грузия. Неговия мандат е за да се подпомогне мирния процес въз основа на тясно взаимодействие с всички страни на Горни Карабах е част от нашите приоритети. Води се диалог с всички страни, за да се намери общо решение. Господин председател, имаме желанието и възможността да предприемем дейности за решаване на конфликтите. Съдали сме мисия за наблюдение в Грузия и председателстваме международните преговори в Женева. Приднестровието правим така, че да, да подновят преговори. Направихме така, че да бъде взето решение за преговори във формат 5 плюс 1. Искаме всички партньори да, да, да проявят добра воля на партньорите. Господин председател, искаме среща на върха да бъде успех, да продължим работата по истинното партньорство и да изпратим ясно послание е, за това, че те трябва да предприемат действия в интерес на демокрацията и развитие на върховенството на закона. Мадам. Благодаря, госпожо сместник председател. Сега колегата е Брок от НП. Herr Kommissar, ich wundere mich, warum Frau Ashton. Госпожо ще... не знам защо госпожа Аштън всъщност говори от мястото на съвета и от името на съвета. Тук се въпрос за общност на политика. Надявам се, че срещата в Варшава ще създаде една добра атмосфера и че въпреки разликите в състоянието на тези държави, особено Беларус, ще успеем да започнем един процес, един многостранен процес, който, в който ще участваме и ние, така както и нашите източни партньори и да намерим единно решение. Смятам, че източното партньорство по редица причини, економически и социални, трябва да се базира на многостранни идеи. Важно е в държави като Беларус да настояваме да имаме достъп и да разискваме повече с гражданското общество и с опозицията. Докато нямаме нужните инструменти, това ще бъде единствената ни единствена възможно, единствената ни възможност за действие е за да отстояваме принципите на правовата държава и на основните права. Госпожо Аштан, господин Фюли, чух, че генералният адвокат в Украина днес, базирайки се на един член от наказателното право, който беше възстановен от Сталин през 1957 година и подсилен по-късно, е поискал 7 години затвор за Юлия Тимошенко. И милиони половина, извинете, милиарди и половина а, долара санкция. Но не е само госпожа и Тимошенко, която е в подобна позиция. Над 50 члена на опозицията са в подобни тежки ситуации. И имаше, ние като че ли създаваме впечатлението, че не реагираме. Господин Фюле, мисля, че вие водихте някакви преговори или поне разговори. Мисля, че имаше споразумения. Трябва да намерим някакво решение, тъй като сключваме споразумение за сътрудничество. Това е държава, която иска европейски перспективи. Ако наистина иска да има такива, тя трябва да спазва демокрацията и човешките права. Благодаря сега Хане Свобода. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Аштън, за вашият ангажимент в източното партньорство. Благодаря също така и за казаното към господин Фюле, защото господин Фюле, смятам, се е ангажирал напълно за източното партньорство и демократичното му развитие. Нека да кажа, че в това отношение ние не организираме един алианс срещу или против Русия. Не е това целта на източното партньорство. Напротив, нашата идея е просто да осигурим бъдещето на тези държави, както с Европейския съюз, така и с Русия. За нас, например, Украина е много важен партньор бихме желали да пожелаем на полското председателство успех в бъдещите преговори относно Украина. Нека да кажа, че днес украинския народ се пита, и то с право, как ще протекат споразуменията за газ с Русия. Много често Русия се е превръщала от неприятел в приятел на, на госпожа Тимошенко. И народът се пита каква е цената, която ще се договори за този руски газ. Не винаги тази цена е в полза на народа и последствията обикновено са много тежки. Но ние трябва да имаме ясна позиция. Тези въпроси трябва да намерят политически отговор, а не наказателно правен отговор. Именно за това искаме украинския президент да намери решение от настоящата криза осъждането на госпожа Тимошенко, базирайки се на ам, закон на Сталин, мисля, че не е най-правилното. и Сталин вече е мъртъв. Нека да напомня, че дори през 57-ма Сталин вече е бил мъртъв. Така че е не приемливо да се продължава с подобна политика. И искам да кажа и на Европейския парламент и на представителите на комисията и на Върховната служба за външни отношения. Имаме нужда да бъдем едини в позицията си и да искаме демократическа Украина. Надявам се, че политическите отговорници в Украина ще го разберат. Благодаря. Бяхте прави, колеги бяхте прави е, за това, че споменавате е, комисаря Фюли. Благодаря на комисаря Фюли за присъствието му тук, за това, че дискутира с нас тези теми. А сега Гербранди, господин Гербранди. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, госпожо Върховен представит. Е, знае, че за тангото трябва двама души. И ние говорихме сега с нашите партньори в Африка и Близкия изток. Ние споделяме едно и също пространство за танц и с източния регион. В източна Европа обаче забелязваме, че има прекалено много дистанция, разстояние и студенина между партньорите. Може би само Швеция и Полша са изключение в отношенията си с източните ни партньори. Ние сме заинтересовани от това да имаме стабилни съседи и не става дума само за енергетика. Въпросът ми е към господин Фюле и Борне Сащан: Какви са инициативите, на държавите членки на комисията спрямо тези партньори. Ние не трябва да бъдем учители по танци. Виждаме, че се арестуват политически активисти в Беларусия и Азербайджан. Аз съм много загрижен от това. Трябва тези държави да се присъединят към нас в залата за танци. Очевидно, има и условия, защото ако няма условия а, или няма правила за танца, или ако няма никой в балната зала, какво тогава да прави? Виждаме, че Азербайджан и други държави интензифицират сътрудничеството си с Европейски съюз, но виждаме също така, че наред с Русия Турция се очертава като важен партньор в танца. И се радвам, че вече имахме първия си бал с пете източни партньори по време на Парламентарната асамблея Евронест. Вярвам в този процес и смятам, че трябва да продължим да се вслушваме в думите един на друг и да видим какво ще проистече от това. Господин Танък от името на консерваторите. Госпожо през... Господин представител, очите на всички са насочени към страните от Близки изток, не бива да забравяме източното партньорство и нашата подкрепа за по-тесни връзки с шесте страни на изток. Украина преминава много трудна фаза и има влушаване на демократичните структури и така както видяхме в селективното правосъдие. Това е само, от, това е само един признак. Беларус е все още диктатура. И ситуацията в Кавказ е тревожна. Продължава руската окупация на Грузия и засилващото за напрежение между Азербайджан и Армения за Нагорно Карабах. Приветствам назначаването на специален представител. На учредителната среща на Парламентарната асамблея на Евронес. Всъщност обърна внимание на, на това, че няма особено добри признаци за сътрудничество. Надявам се, че на 29 септември Европейския съюз трябва да постави акцент върху либерализация на търговията и улесняване на търговията, а не да обръща внимание на проблеми като Нагорно Карабах. Искам да се извиня на господин Домбялевич. Отбелязвам си присъствието ви. Благодаря на полското председателство за присъствието ви тук. И така, колегата Вернер Шулц от Зелените. Господин председател, дами и господа, този нов принцип – повече за повече трябва да се прилага в рамките на източното партньорство и по-специално в, развиването на гражданското общество. Форма за гражданско общество допринася много. И е, за сега това е единственото ниво, на което можем да получим достъп до белоруската опозиция. Именно за това моля госпожа Аштан и вас, господин комисар Фюле, да се ангажирате, е, за да може този форум да достигне и до секретарията в Брюксел, за да може а, участниците да имат по-голям контакт и, и също така да напредваме по-добре. И в Евронес се получи едно а, разединение на мненията и регионалните конфликти пречат на взаимното доверие. И именно за това решаването на регионалните конфликти трябва да играе жизненно важна роля в целия процес по източното партньорство. Европейският съюз участва и в преговорите 5 плюс 2. Надявам се, че по време на заседанието във Варшава е, всички, съдбата на всички политически изворници в е, Беларус ще бъде преразгледана, ще се поиска освобождаването им и е, ние ще участваме повече в решаването на конфликтите. Благодаря. Добър вечер, дами и господа. Бих искал да дам думата на господин Юрий Масталка от Обединената левица за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, смятам, че трябва да подкрепим всички инициативи, които подпомагат мира и сътрудничеството в Европа. Смятам, че източното партньорство не е изцяло прозрачно. Смятам, че срещата на върха ще укрепи единството в Европа и няма да изолира Европа. Бих се радвал... Европа от Ирска по Урал. Аз... Бих се радвал, ако... Ако усилията на източното партньорство съдействат за обединяването на Европа. Ние искаме също така стремеж да се решат такива конфликти, като конфликта в Нагорни Карабах. Смятам, че Европейският съюз следва да слуша повече, а по-малко да раздава съвети. Благодаря. Благодаря ви. Сега от името на група европейска свобода и демокрация, господин Имбра с дами и господа, предстояща среща на върха във Варшава ще бъде добра, добра възможност да оценим постигнатия напредък и да прецизираме насоките за партньорството. Много е важно да се обърне внимание на ядрената безопасност трябва да се обърне внимание на безопасността на новата ядрена централа близо до Европейския съюз. Плановете на Беларус да изгради нова АЕЦ на граница на Европейския съюз може значително да подкопае ядрената и екологична сигурност не само в страните на източното партньорство и в целия Европейски съюз. Също така трябва да продължат преговорите за споразумението за свободна търговия и за улесняване на визите. Съгласен съм с колегите Брок и Свобода за решаване на проблема Тимошенко. Тимошенко, източното партньорство е особено важно за Литва. Това е едно, един от приоритетите на моята страна. Няма да се пестят усилия за на, на стимулиране на партньорството. Аз предлагам една осреща на върха да се проведе по време на литовското председателство. Благодаря. Господин Мьоцер, минута и половина от името на независимите. Благодаря, господин председател. Целта тези шест държави да бъдат подкрепени в техните социално-економически реформи предизвиква като че ли доста резерви от страна на а, руснаците. Защото а, тези страни един ден може да поискат да станат членове на Европейския съюз. Съдбата на Украина най-вероятно ще зависи от съдбата на госпожа Тимошенко. Дали тя ще бъде подложена на справедлив съд. И едновременно с това пък в момента не напредваме особено в преговорите с Беларус. Така че мисля, че вътрешния мир, човешките права и други такива въпроси са между основните, така както е в преговорите с Турция. Ако се направят повече стъпки, така както беше направено от страна на Украина, е, на Беларус, извинете, относно изкарването затвора на някои политически затворници, може и да постигне напредък, но поне за сега но, техният президент остава глух за нашите искания. А сега господин Хокмърк за една минута. Благодаря ви. Срещат на върха във Варшава трябва да покаже силна подкрепа и реформи в приоритетите на източното партньорство. Това е важна възможност да се окаже въздействие върху тенденциите в тези страни, защото всички тези държави се колебаят между две посоки или към авторитарни структури, или към демокрация и отворено общество. И това не става от сега. Ако днес изгубим възможности, ще ни е много трудно да получим нови благоприятни възможности в бъдеще. Става дума за Европа. Става дума за демокрацията и за принципите на правовата държава. Украина е един подходящ пример, особено що се отнася до ставащото с Юлия Тимошенко. Защото или принципите на правовата държава ще бъдат подкопани или ще има силна подкрепа за човешките права и отвореното общество. Смятам, че изключително важно е Европейският съюз да използва всички инструменти, които има на разположение, всичките благоприятни възможности, които се предлагат чрез поразумение за асоцииране, стипендии за студенти и учени и същевременно времено да отправя силни, ясни послания за предварителните условия, които трябва да бъдат изпълнени с цел да се получи пълно сътрудничество. Затова аз мисля, че основната цел на срещна върха трябва да бъде конкретните мерки, които да гарантират напредък. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега господин Сивец за минути и половина. Panie przewodniczący, pani благодаря, господин комисар. Източното партньорство а, издържа теста блестящо. Сега като искам да благодаря на комисария за чудесното съобщение, можем да кажем, че вървим в правилната посока. Източното партньорство трябва да се основава на диференцирана политика, която да обхваща и страни, страни и като Молдова и Азербайджан. Да, по- повече за повече, но нека и по-малко за по-малко. Искаме да насърчаваме я здрава демокрация, основана на правата на човека. Искаме отношенията ни с тези страни да се основават на общите ценности. Мисля, че Стокхолм и Варшава са двете столици, които обосноваха идеята за това партньорство, за това заслужава да бъдат домакини на такива срещи. Украина е изключително важна за нас. Разбира се, ние знаем, колко зле функционира съдебната система в Украина. Не бива обаче да смесваме стратегията с тактиката. Освен това, улесняването на визовия режим. Много е важно тези хора да могат да пътуват свободно до Европа. Мисля, че перспективата за членство в Европейския съюз е много важен стимул. Благодаря. Искаме да ви помолим да спазвате ограниченията за времето. Госпожа Ятенмак има думата. Благодаря, господин председател. Гражданското общество и плуралистична политическа култура са жизненно важни за всичките тези държави. Аз приветствам идеята за гражданско общество, и инструменти за гражданското общество, е, такива каквито те бяха предложени в прегледа от е, миналия май. При все това, концепцията тук, това понятие не е достатъчно ясно за мен. Затова, госпожо Аштън, искам да ви попитам как тези инструменти за гражданското общество ще бъдат развити, каква е ролята им в е, съседската политика и във връзка с а, европейските ангажименти за демокрация. Благодаря. Благодаря. А сега господин Камински, една минута. Е, пани висока благодаря ви, господин председател, госпожо върховен представител. Първо искам да благодаря за изказаната подкрепа за Грузия днес в навечерието на срещата на върха във Варшава. Бих искал ние в Европейския парламент да заявим, че териториалната неприкосновеност на Грузия е въпрос на достоинство, включително достоинство и на Запада. Въпреки, че съм много далеч от това да се възхищавам от президента Йонукович, смятам, че не е уместно да се сравнява ситуацията в Украина днес с ситуацията във времената на Сталин. Това не е уместно сравнение, особено то е неуместно, тъй като идва от онези, които мълчат за нарушаването на човешките права в Русия. Ако нашите колеги в Европейския парламент са заинтересовани от човешките права в Украина и с основания, аз бих очаквал от тях и от политическите им партии да бъдат също толкова заинтересовани от състоянието с човешките права и в Руската федерация, където се забраняват партии, където партиите нямат възможност да участват в парламентарните избори, докато в парламента на Украина поне 50% са опозиция. Сега господин Провера. Благодаря, господин председател. Източното партньорство е много важно политическо измерение за Европейския съюз. Пречките в момента обаче са повод за тревога. Диалогът с Беларуси остава труден. В Украина делото Тимошенко потвърждава нашите тревоги във връзка с правата на човека. Корупцията се разраства. Грузия, Азербайджан, част от територията им е окупирана и има нарастващо напрежение между Азербайджан и Армения. Не казвам, че сме изоставили всяка надежда, но трябва да напомним на страните партньори за техните задължения и решаването на териториалните конфликти. Имам предвид на Горни Карабах и Грузия. Европа не може да приеме нарушение на правата на човека, които са против териториалната цялост. Това е искане което формулирахме и не можем да ограничим основните принципи по отношение на правата на човека. Благодаря господин Стоянов за една минута. Място по въпроса с източното партньорство искам да ви обърна вниманието към Кавказския регион. Там е много важно този регион да бъде разглеждан като едно цяло. Защото в момента на практика този регион е разделен на две групи държави всъщност една група и една друга държава. В момента Грузия и Азербайджан заговорничат с Турция с цел да изолират икономически, транспортно и по всякакъв начин третата държава от региона Армения това е абсолютно недопустимо и европейският съюз трябва да се противопостави на една външна намеса от страна извън съюза която се опитва да провали всъщност всичко което източното партньорство цели да постигне. на второ място по въпроса с украйна и случая с госпожа тимошенко аз смятам че да госпожа тимошенко има право на справедлив процес основно човешко право което е поставено малко под съмнение заради нейното прекомерно задържане в ареста но украинският народ също има право да не бъде ощетяван и да бъде управляван в негов интерес и ако госпожа тимошенко е нарушила интересите на украинския народ тя трябва да носи отговорност за това. благодаря ви. Много ви благодаря. Сега дам думата на господин Сариош Волски. Благодаря. Като си помисля как обсъждахме юга, а сега изтока и направя сравнение. Оптимизмът ми се изпарява. Не бих могъл да звуча толкова оптимистично, както преждеговорившите. Госпожа Аштан, господин Фюле подготвят поредица от декларации. Те са добри, но дали могат да бъдат реализирани? Нека бъдем откровени. Нещо се случва и то в неблагоприятна среда. Неблагоприятна е динамиката поради кризата в юга. Провали се Евронест е, в договарянето на е, общо послание. Оттегля се демокрацията и на изток. Каква е нашата оферта? Какво предлагаме? дали а, е достатъчно надежна нашата политика на изток. На юг бяхме изненадани. Не бихме искали същото да се случи и на изток. Трябват ни добри отговори. Иначе в Минск, в Баку и в Ереван ще има площади Тахрир. И имам един въпрос за Украина, от който не можем да избягаме. Дали, госпожо Върховен представител, изключвате възможността Янукович да играе двойна игра. На думи да се придържа към европейската кауза, а на дела да прилага съвършено различен стандарт спрямо Тимошенко. Дали не шантажира Русия с своите позиции? Споразумение за асоцииране трябва да бъде договорено до края на полското председателство, но след това да се откаже ратификация, ако не се променят положението. Сега давам дума на господин Вигенин. Благодаря, господин председател, госпожо Върховен представител, господин Фюли, уважаеми колеги. Мисля, че не трябва да очакваме твърде много от тази среща на върха, но трябва да признаем, че след 2009 година, когато срещата на върха за източното партньорство лансира е, партньорството. Много беше постигнато време, но Ние успяхме да оформим една политика, която вече започва да дава резултати. Аз не съм толкова песимистичен относно динамиката, защото с очите си виждам че повече и повече, че все повече хора от източното партньорство виждат бъдещето си като член на нашето семейство. Те искат да работят по същия начин, по който ние работим, с повече прозрачност, с повече отговорност. И това е нещо, което би трябвало да насърчаваме. Аз мисля, че партньорската проверка доведе до един нов стимул в политиката към изтока. И тук трябва да кажем, че ние може да постигнем резултати само ако се координираме по-добре и ако подкрепяме инициативите си на различни равнища. Комисията, съвета, парламента, това, което е необходимо е да се обърне еднакво внимание на изтока и на юга. Необходима ни е нова обща цел за безвизовото пътуване. Това е въз... Е, важно и за хората. Необходимо е да разкрием нови програми, особено в сферата на образованието и науката. И накрая споразумението за асоцииране с Украина може да бъде добър пример за всички. Самия факт, факт, че наказателния кодекс кодекс е от сталинско време, само показва колко а, неща трябва да се променят и че госпожа Тимошенко не успяла да промени това. Благодаря, моля ви, спазвайте си времето. Синя карта. Господин Вигенин, Съгласен ли е? Да. Да, благодаря ви. Аз имам въпрос. Имам въпрос към вас, господин Вигенин. В контекста на изказването на господин Сариуш Волски. Какво мислите? предложението за Евронес достатъчно привлекателно ли е за нашето източни партньори? Какво сочи вашият опит? Вие и вашите насъродници смятате ли, че трябва да привлечем повече внимание върху Евронест? Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса е, и давате ми възможност да кажа няколко думи за е, Евронест. Вярно е, че не успяхме да постигнем много с доклада и то с дребни разногласия по дребен въпрос. Казвам това, защото то представлява една много малка част от широкия кръг въпроси, които бяха договорени в е, парламентарната асамблея Евронест. Този въпрос ние ще отчетем за бъдещите срещи, но от опит мога да кажа, че и пете държави, които се интересуват от продължаване на сътрудничеството в рамките на Евронест, смятат, че структурата е жизнеспособна, че и имат добра възможност да работят с нас и полагат големи усилия. Това е посланието, което чух от посещенията си в Армения и Азербайджан след първата пленарна сесия на Евронес преди две седмици. Благодаря, председателят прекъсва оратора. Давам думата на следващия оратор, казва председателя господин Вигенин продължава. Това засилва парламентарното измерение. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Документ... Благодаря, господин председател. Източното партньорство е един от приоритетите на полското председателство. W dokumencie końcowym szczytu partnerstwa... В окончателния документ на срещата на върха трябва да залегнат конкретни послания. Например, за визови облегчения, за безвизов транзит и за безвизов режим. Трябва да се обмисли сериозно дали източните региони на Европейския съюз не могат да получат допълнително финансиране, например региона Люблин в Полша виждаме, че в политиката на добросъседство има някои сходства по отношение на политиката към южните и към източните съседи. Украина, това, което става в Украина, не може да хвърля сянка върху партньорството. Не желаем да се повтори арабската пролет ако не достигат средства, източното партньорство няма да може да се развижда. Унгуряно е, аре un minut și Vă dau cuvântul. Thank you, Mr. President. The Warsaw Summit will... Благодаря. Среща на високо равнище е, във Варшава трябва да отчете интересите на е, нашите източни партньори. Това е така. Но достатъчно ли е? Или една ритуална фраза и става нещо друго по източните ни граници. Тимошенко е подложена на сталинистски процес. В Русия а, се а, играе шахматна партия с пешки. Каква ще бъде нашата противотежест на а, путинската зараза? И нашите послания не са много убедителни. Почти табу е да се обсъжда този въпрос. Безвизовия режим се обсъжда, но много бавно. Обръща се прекалено голямо внимание на юг, както казват нашите партньори, за тяхна сметка. Смята се, че те са изтласкани на заден план. план а, проекта на Буко не получава дължимото внимание. Замразените конфликти също се пренебрегват, в резултат на което те са готови да експлодират. И за да обобщя, господин председателю, няма кой знае колко ново на източния фронт. Има дефицит на политическа воля, няма желание за демократични реформи и така може да се стигне до енергийна и стратегическа криза, която да осложни още повече развихрилата си економическа криза. Източното измерение на нашата политика трябва да се разработва от самите нас. В противен случай Председателя прекъсва оратора. Благодаря. Извинявам се, казва председателя. Трябва да продължим. Давам думата на следващия оратор. Заповядайте. Дякуем вам пекни, пан председателци. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожо Върховен представител. Логично е в, най-отдавнашния период да фокусираме повече внимание на изток след разширението в 2004 година. Ние създадохме едно общо пространство. Шанса, който се предлага на заседанието в Варшава, не би трябвало да се пропусне. Това е една ключова година Независимо от факта, че между 2008 и 2013 година очакваме 3 четвърти увеличение на финансовите ресурси и останалото ще бъде останало, ще се остави за бъдещи финансови периоди, би било много важно също така да се засегне целият спектър на проблемите. Самата Русия е извън инициативата, но партньорството пиратството само по себе си не би трябва да се разглежда като дейност срещу Русия. И накрая позволете ми да подчертая, че една подобна инициатива не би трябвало да остави а, на страна възможностите, които предлага полското председателство. Трябва да се надгражда тази инициатива с участието на всички държави. Председателя, благодаря. Господин Мегалски, една минута. Благодаря, господин председател. Много ни помогна тази източно инициатива. Помогна ни включително и да запазим своя демократичен стандарт. Колегите от НП искат да наложат също нови стандарти. Трябва да направим нещо в името на човешките права в този регион – това е апел към вас, госпожо комисар. Нека е, срещата на върха да даде дата, да даде ясна перспектива за членство на тези страни. Искаме да им помогнем както в геополитическо отношение, така и по отношение на спазването на правата на човека. Госпожо комисар, моля ви, настоявайте във Варшава да се даде ясен сигнал. Благодаря. Господин Галер, минута и половина. Благодаря. Източното партньорство е важно както за нас, така и за източноевропейските партньори. Нещата обаче зависят от това, доколко ще се развият съседните страни в правно и демокра... в отношение на правовата държава и демокрацията. Говоря конкретно за Украина. Надявам се, че Янукович е разбрал ясните послания на трите институции от Прага миналата седмица. Трябва да се премахнат сталинистките текстове от НПК, нещо, което не е станало, а именно възоснова на тези тези текстове са обвинени Тимошенко и други. Янукович трябва да се мери с мащабите на демокрацията. Не може обединената не, не може обединената опозиция да бъде оставена сама, когато се противопоставя на процесите. Съгласен съм с колегата Камински, който критикува ситуацията по отношение на правата на човека и в Русия. Той спомена за изборите. Няма никакъв смисъл да пращаме там наблюдатели, защото от сега може да се каже, че там честни и демократични избори няма да има. Но мерките, които прилагаме към Украина, трябва да прилагаме и към Русия. Благодаря. Е, Готови ли сте да отговорите на въпрос? Заповядайте, господин Мигалски. Благодаря. Не разбрах добре последното ви изречение. Не искате да изпращаме делегация от наблюдатели за избори в страни, за които има предположение, че изборите ще бъдат фалшифицирани. Така ли? Нещо не разбирам нали наблюдателите са там, за да ни информират за нарушенията по време на изборния процес, така че непременно трябва да изпратим наблюдатели в Русия. Моля ви ми... А, аз като ръководител на наблюдателите в Тунис бих казал, че трябва да изпращаме наблюдатели там, където има надежда, че процесът общо взето ще доведе или би могъл да доведе до демократичен резултат. За съжаление обаче се боя, че в Русия, още повече на базата на това, което става напоследък, този процес едва ли ще бъде демократичен. Говоря за изборния процес. Не са допуснати, например, всички партии, които искат да се кандидатират. Медиите, държавния апарат не са структурирани така, че да може да се предполага, че в Русия ще има поне а, сянка от демократични избори. Последния път именно за това не отидохме. Благодаря много. И сега господин Пашко, една минута. Аз ще говоря за газовите доставки от Русия и конфликта в Кавказа. Трябва да се покажа на тези държави, че присъединяването към Европейския съюз е нещо осезаемо. А, самия факт, че тези държави бяха част от Съветския съюз, вкара Русия в а, уравнението. Някои неочаквани събития в, в а, Северна Африка осложниха нещата. И се надявам, че тогава, когато преговорите за споразуменията за присъединяване бъдат приключени, няма да има последни политически промени на намеренията ни. Благодаря, казва председателят. Благодаря, че спазихте времето. Сега господин Бялан, една минута. Благодаря, господин председател срещата на върха за източното партньорство със сигурност за Полша ще бъде едно от най-големите събития във външнополитическо отношение. Декларацията от срещата на върха ще бъде добро свидетелство за сътрудничеството между Брюксел и източните партньори. В Европа се шири криза, която се отразява и на източното партньорство. Затова все повече хора се интересуват за, от политиката ни по отношение на източните съседи. Тази политика рано или късно ще доведе до разширяване на Европейския съюз, за това трябва да изградим подходяща база. Възможно е, например, още преди края на годината да се подпише споразумение за асоцииране с Украина. Имаме и възможност за създаване на зона за свободна търговия, която ще бъде от полза и за Европейския съюз. същите стъпки могат да се предприемат и по отношение на Молдова и е, Грузия. Важно, важен знак е и мероприятието, което организираха заедно Полша и Украина. Знаем какво става в Беларус. Продължава да има преследвания на хора на политическа основа. Ето тук европейските държави трябва да имат решителна позиция. Благодаря. Госпожа чагич, минута и половина. Много ви благодаря. Страните, които участват в източното партньорство, са на кръстопът – на пътя на функциониращото пазарно стопанство или отстъплението от него. Неправителствените организации призовават за свобода, но ако няма свобода и стабилност, няма да стигнем до никъде. Мнозина вече посочиха примера с Нагорно Карабах. Напрежението там през пролета до сега не е ескалирало. И ако ние всички сме заедно, ако а, вие, баронеса Аштън, и а, вие, господин а, Фюле, работите решително и своевременно, ще може да се постигне напредък. Бездействието би имало тежки последици. Конфликтите трябва да намерят своето решение не само на Горно Карабах, но и Приднестровието и другаде. Следим положението навсякъде и трябва да прилагаме едни и същи стандарти Говорим и за терминология, и за действия. Благодаря, господин Кирилов. Имате думата. Господин председател, източното партньорство предлага много възможности за плодотворно сътрудничество между Европейския съюз и източните му съседи, но най-голямата полза от него е в многостранните отношения. Не да се фокусира вниманието върху отделна страна, а да се разработи потенциала на целия регион. Регионалното сътрудничество е изключително важно, особено развитието на транспортни животните, енергийните коридори, което е не само изключително важно за енергийната сигурност, но е и много важен елемент на економическо като интегриране на тези партньори в Европейския съюз. Необходимо е да създадем атмосфера на мир и доверие, за да се намери мирно решение на все още нерешените конфликти в региона. Европейския съюз играе стабилизираща роля в Грузия, но трябва да бъде по-активен по конфликтите в Приднестровието и Нагорно Карабра и трябва да акцентира тези въпроси в контекста на диалога Европейски съюз-Русия. Ясен ангажимент на Европейския Европейския съюз е също така необходим за участието и стабилизацията след конфликта. Това е, ще бъде ролята на Европейския съюз в източното партньорство. Благодаря. Господин Кова. Господин Ковал. Госпожо председател, не споделям мнението, че сме направили всичко възможно по отношение на източното партньорство. Имам впечатлението, че Европа до сега по-скоро гледаше на това партньорство като на нещо маргинално, особено в финансово отношение. Сега високо ценя идеята за среща на върха в Варшава и дано тя да бъде успешна. Това е голям шанс ние Поляците знаем какво означава това. Трябва да гледаме в перспектива на това партньорство. То не бива да остане такова, каквото е в момента. То е а, шанс за младежите, за децата, които завършват училище, започват да следват. Тези студенти един ден ще работят с нас необходим ни е университет за източното партньорство. Необходими са ни и нови перспективи, финансови перспективи, поколенчески перспективи. Нека помислим за това. Благодаря. Следващият оратор е господин Гржип, минута и половина. Благодаря, господин председател. Това, което каза госпожа Аштън, беше много оптимистично. Вие говорихте за успех на източното партньорство. Пожелавам ви го от сърце на вас, господин Фюле, и на полското председателство. На мен ми се ще да не продължаваме да работим в атмосферата, която имахме след последното заседание на Евронест – Изобщо е успех, че парламентарната асамблея на Евронес тогава успя да се събере и да започне работа. А какво очакваме сега от срещата на върха в Варшава? Преди всичко единодушно мнение по отношение на финансирането на източното партньорство. Надявам се председателството да направи всичко, за да подпомогне опозицията в Украина и особено да действа за освобождаването на госпожа Тимошенко. Трябва да работим и по посока на споразумение с Молдав... Молдова и Грузия. Очаквам, че ще дочакаме промените в Беларус, но ние трябва да помогнем за тях. За всичко това трябва да работим заедно. Например, трябва да стимулираме развитието чрез визови облегчения. Нямаме визов режим, т.е. ние не сме задължени да имаме визи за Русия, но Европейският съюз е спуснал шенгенските бариери, а за държавите от източното партньорство тази тема е изключително важна. Трябва да работим с тях. И още нещо, инфраструктурно подпомагане, това е много важно за гражданските общества там. Извинявай, включи се. Яна, кой е следващия оратор? Втората среща на върха на източното партньорство във Варшава е отлична възможност да излезем с много по-категорично политическо послание за европейската политика. Заключенията ще имат първостепенно значение за бъдещето развитие на източното партньорство. Несъмнено, политиката на съседство тук е особено актуална. Комисията върви във вярната посока – но има някои аспекти, в които не са предприяти необходимите мерки. Политиката не винаги е достатъчно целенасочена, за което ние не носим отговорност, но трябва да бъдем твърди в своята позиция и също така трябва да подкрепим финансиране, свързано с успеха напредъка постигнат от всяка отделна страна като гражданското общество е несъмнено важен фактор. И най-сетне един европейски фонд демокрация би трябвало да бъде приветстван. И е, върховния представител и комисаря казаха, че процесът ще е доста продължителен. Все още има неосвоени парични средства – те се оползотворяват само частично и мисля, че преди да изграждаме Европейски фонд да, а, демокрация, трябва именно тези средства да освоим. Мисля, че можем да упражним своето влияние и а, на срещата на върха да имаме напредък. Благодаря. Господин Кукан има думата. Дякуваме пекне, пан председател. Варшавски сам... Благодаря, господин председател. Срещата на върха в Варшава е безспорно едно от най-важните една от най-важните прояви на полското председателство. То ще стане жалон в източното партньорство, тогава когато Европейски съюз има амбицията да бъде фактор в глобалната политика. Ние би трябвало да дефинираме нашата позиция, да изпратим сигнал, че сме готови да изиграем ключова роля в региона. Ако източното партньорство искаме да успее, трябва да организираме политическо партньорство, за да може нашите отношения да бъдат активни, да се приеме една визия, която да задълбочи сътрудничеството с Европейския съюз. Срещата на върха е а, възможност да се зададе дневния ред. В противен случай партньорите, наш, държавите, които ще станат наши партньори, ще вземат е, опортунистичен подход и може би някъде ще замръзнат е, по пътя, по средата на пътя между съветското си минало и демократичните реформи. Именно за това трябва да реагираме на проблеми като е, либерализиране на визите, укрепване на демократичните институции, гражданското общество и на последно място място, но не по значение, трябва да обърнем внимание на сигурността и на търговските отношения, за да може да се сближим и аз се надявам, че срещата на върха във Варшава ще бъде успешна. Сега господин Михолачик има думата за минута и половина. Много благодаря, госпожо председател. Предстоящата среща на върха в Варшава вдъхва надежди за съживяване на отношенията между Европейския съюз и източните партньори. Необходимо обаче да бъдат ясно очертани нашите цели и нашите интереси. Подготовката на дългосрочна а, стратегия ще бъде положителен фактор в тази връзка. Срещата на върха е сполучливо средство за постигане на взаимно благоденствие на основата на зачитане на интересите и спазване на отговорностите. Когато се обсъждат споразуменията за асоцииране и споразумението за свободна търговия с Украина, следва да се основават на задълбочаване на демократичните реформи в съседните страни. Не бива да проявяваме неохота да се произнесем по начина по който се третира бившия премьер Тимошенко. Енергетиката и енергийната сигурност, съчетани с опазването на околната среда, са важна част от економическата област, в която работим. От политическа гледна точка, Нагорно Карабах заслужава повече внимание, отколкото получава до сега при нарастване на напрежението не бива да забравяме исканията на Армения, подкрепяна от Русия. Необходим ни е мъдър подход. Благодаря. Последният записан оратор е господин Токеш. Президент, вайс президент. Господин председател, госпожо заместник председател, Срещата на върха във Варшава ще се проведе през януари, подобно на а, унгарското председателство и полското председателство разглежда като централен проблем а, разширяването и източното партньорство. Искам да поздравя Полша, която е движещата сила зад източното партньорство заедно с Швеция. Като държава от а, а, бившия съветски блок, искам да ам, подчертая солидарността на унгарското а, прав председателство по отношение на Харватия. Подобно нещо прави и ам, Полша. Твърдото ми убеждение е, че разделение Европейски съюз може да се а, обедини с, с своя регион, от който беше преди отвъд а, желязната завеса, само чрез подобен а, процес. Това, което се случва на изток, повлиява и на нашата политика. Държавите от източното партньорство изпълняват реформи, за да може да се доближат до Европейския съюз. Ние непрекъснато искаме все повече и повече усилия, за да се зачитат правата на човека в Беларус и в Украина. Трябва да бъдем обединени в ангажимента си и да създадем по-тесни връзки и да използваме тази среща на върха, за да можем да изпратим положителен сигнал за нашата водеща роля в региона. Благодаря. И сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Много е дълъг списъка, за съжаление имаме само 5 минути, така че ще дам първо думата на господин Лисък за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител, господин комисар. Гордея се като поляк че срещата на върха ще се проведе именно във Варшава. Смятам, че не само Полша и целият Европейския съюз може да се гордее с този факт, защото това е една много правилна крачка. Предлагаме програма, предлагаме нещо, на кое, нещо което шесте страни, участващи в тази програма, участват. Стремим се към политическа сигурност, демокрация и стабилност на тези страни. Те това очакват от нас. Тъй, че смятам, че би било добър ход ако се започнат, ако се приключат още тази година преговорите за споразумение за асоцииране с Украина, защото това ще бъде много ясен сигнал сигнал би било и задълбочаването на преговорите с другите страни. Госпожа Смалкова. Госпожо председател, политиката а, за източно партньорство е една взаимно изгодна политика за шесте източноевропейски страни и Европейския съюз. Това е част от един дългосрочен процес. Резултатите няма да се видят незабавно. Те ще проличат след няколко години. Европейския съюз тази политика протяга ръка към е, източните партньори, за да извървят пътеката на демократизацията и да повишат жизненото равнище. Тази сутрин обсъждахме новата търговска политика – на Европейския съюз. Източното партньорство и спогодбите за свободна търговия допринасят за е, постигането на тази цел. Един разширен пазар ще е, се възползва от свободното движение на е, хора, стоки и услуги. Споразумението ще може да допринесе за сигурността и стабилността в източна Европа. Благодаря. Господин Босай. Благодаря. Източното партньорство е изключителен шанс за държавите, към които е насочено и ще допринесе със сигурност за економическата и политическа стабилност на тези страни. Затова смятам, че тази инициатива, подета през 2009 година, трябва да продължи и да се задълбочи. Радвам се, че полското председателство обръща внимание на този аспект и го, аспект и го извежда като свой приоритет. трябва да имаме предвид заключенията за досегашната дейност и да си направим изводи от тях, за да можем в бъдеще да насочим действията си така, че да бъдем полезни на гражданите на тези страни, задълбочавайки демокрацията в тях. Естествено, че за целта трябва да предвидим съответните финансови средства за е, периода до 2020 година. Благодаря следващия оратор. Самит Виходного е партньорства Уважаеми, е, уважаема госпожо комисар, срещата на върха възможност за създаване на повече сътрудничество с бившите държави от Съвейския съюз за представителите на източното партньорство, Варшава ще бъде един пример какво може да се постигне в държави, които преди години са били от другата страна на желязната завеса. Ние трябва да имаме предвид гражданите на тези хора, които трябва, на тези страни, които трябва да получат силен сигнал, че Европейския съюз иска да живее в партньорство и в мир, независимо от политическото представител във всяка от тези страни. Сътрудничеството с младите хора ще бъде силен сигнал за бъдеще. Председателката госпожа Молтай. Благодаря. Балсам за ушите ми е, когато в парламента се говори за сталинистката е, диктатура. Но този балсам е горчив, защото критикуваме държави извън Европейския съюз. Вие като върховен представител по външните въпроси сигурно знаете, че Юдит Зимер в Унгария активна синдикалистка организира демонстрация и беше арестувана. Вече от месеци е в домашен арест. От три години в Унгария са арестувани и двама политици от опозицията. Имайте предвид, че става въпрос за абсолютно несправедливи процеси. Съдът заседава при закрити врата. Даже единият от обвинените няма право да присъства на собствения си процес. Това го имаше само при Сталин. Госпожо Върховен представител, какво ще кажете, ако ви поставят такива въпроси в Украина или в Русия? Смятам, че това са недопустими неща. Благодаря, господин Козловски. Благодаря, госпожо председател. Някои държави членки са доста скептични по отношение на Беларус и режима там. Също така и по отношение на Украина. И въпреки това смятам, че полското председателство много последователно трябва да продължи да разширява сътрудничеството с източните ни партньори. Смятам, че срещата на върха във Варшава и ролята на гражданското общество там ще допринесат за повече динамика и по-положителна динамика в отношенията между Европейския съюз и източните страни партньори. Искам да кажа нещо и за интеграцията. Този момент е изключително важен. Тя може да се осъществи, например, чрез Комитета на регионите на 8 септември и имаше среща в Познан, например. Благодаря. Искам сега да помоля върховния представител на Европейския съюз за външна политика и политиката на сигурност, госпожа Катрин Ештън, да вземе думата. Благодаря много. Бяха поставени най-разнообразни въпроси. Ще започна с поставени от господин Брок. Защо съм тук, а не другаде? Ако ми а, е, сложите една скамейка по средата, ще бъде най-добре е, за мене. Но аз се опитвам да изпълня всички свои отговорности. Най-важният въпрос, който се откри в дискусията е имаме ли политическата воля, имаме ли енергията, усилията и решителността да развиваме източното партньорство, така както посветихме много енергия на въпросите, е, свързани с страните на юг от нас. Многократно бяха поставени въпросите именно от тази гледна точка. И според мен отговорът е съвършено ясен. Да, имаме ги. Срещата на върха във Варшава има изключително голямо значение. Искам да благодаря най-сърдечно на полското председателство за огромния труд, който положиха. Мога да свидетелствам колко усилия им струваше подготовката и се възхищавам от всичко, което направиха, именно поради тяхната всеодайност и ангажираност. Аз и Стефан можем а, да сме сигурни, че ще бъде силно представен Европейския съюз и ще има успех срещата. В никакъв случай не подценявам предизвикателствата, свързани с шестимата ни партньори. Всеки от тях има специфични предизвикателства и загриженост, изразена в пленарната зала, като например замразените конфликти, потенциалните нови конфликти, прилагането на нашите е, ценности и стандарти не само в рамките на Европейския съюз, но и спрямо нашите партньори. За да бъдат постигнати високите ни цели по един ясен и прозрачен начин. В дискусията най- често беше поставям въпроса за Юлия Тимошенко. Очевидно, избирателно се е, прилагат наказателно-правни е, способи. За нас, за независими експерти, въпросът е много актуален и на него гледаме много сериозно. И аз и Стефан сме поставили този въпрос пред партньорите си. Ние искаме справедлив съдебен процес. Искаме справедливост в отношението към всички, така както го правим в Европейския съюз. Знам колко важно е да се постигне това. Той е жалон в развитието на Европейския съюз и ние неотклонно се придържаме към принципите си за една дълбока и всеобхватна зона на свободна търговия. Ние работим, защото смятаме, че споразумението за асоцииране ни дава надежни гаранции за постигането на важните цели в Украина. Както неколцина отбелязаха, несъмнено споразуменията трябва да бъдат ратифицирани и националните парламенти и Европейският парламент искат да се уверят в тяхното съдържание. Що се отнася до средствата за неправителствените организации, вече сме заделили 22 милиона, като целта е, е, укрепване на гражданското общество и засилване на отговорността и прозрачността. Предложението за нови проекти в никакъв случай не цели да се дублират вече е, вход дейността. Във всички случаи е, ние подкрепяме е, един по-ефикасен процес, особено сред младежите и гражданското общество. В такъв подход ние подкрепяме неправителствените организации в съответствие с вече определените критерии. И в заключение искам още веднъж да се върна към резултатите, които можем да очакваме от срещата на върха. Първо, ясен график за подписване на споразумение за асоцииране и спогодба за свободна търговия с Украина. Започване на преговори с Молдова и Грузия. Напредъка в тези насоки ще има много голямо значение. Мобилността е много актуална за повечето от страните партньори и трябва да преценим какво можем да направим през следващите няколко месеца. Сътрудничеството между отделни сектори, най-вече енергетиката и транспорта, също ще изиграе своята роля. Несъмнено, политическото сътрудничество и диалога не бива да се подценяват. Ако успеем в Европейския съюз, да взаимодействаме с източните партньори, за да се укрепи взаимодействието ни на основата на ясно определени ангажименти, то тогава най-важно за нас ще бъде взаимната отговорност и отчетност. И това ще бъде огромен успех. Ще вдъхне нови сили в дейността ни с източните партньори. Още веднъж благодаря на полското председателство, а и на унгарското за подготвителната работа. Очаквам с нетърпение срещата на върха, която несъмнено ще бъде успешна. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. Колеги, искам да ви информирам, че ще направим много кратка две минутна почивка. Преди да продължим със следващата точка от дневния ред, сексуална ориентация и полова идентичност, съвет по правата на човека на ОНЕ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω να επιστρέψετε στις... Уважаеми колеги, ако обичате, заемете местата си. И сега продължаваме с следващата точка. Изявление